е отличен боксер. Има двама Кличко е, в Украина и двамата са боксери, но Витали е всъщност шампионът. Благодаря ви, господин Сиец. Господин Келъм има думата за две минути.